Добър ден, госпожи и господа. Моля, заемете местата си, за да можем да започнем заседанието си във втората част, второто заседание за днес. Благодаря ви. Много благодаря. Откривам втората част на заседанието на Комисията по регионално развитие на 24 май. Основната ни точка за днешното следобедно заседание е размяна на мнение с министър, заместник председателя господин Томислав Дончев, който отговаря за економическата економическата политика, който е председател по приоритетите на българското председателство. Представете си какво е удоволствието да приветствам българския вице-премьер, който да представи приоритетите на българското председателство – за политиката по сближаването и економическото развитие. Добре дошли, господин Дончев. За мен е удоволствие, че сте тук. Много се радвам, че присъствате на нашето заседание. Процедурата е обикновена обичайната. Ще дам думата на господин Дончев да представи приоритетите на българското председателство. След това ще имаме възможност за обмен на мнения. Ще започнем след това с въпроси с координаторите и политическите групи. И да не губим повече време, господин Дончев, имате думата. Госпожо председател, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент, аз ще се опитам да говоря на български, не само защото българския ми е по-добър от английския ми, но и да ви дам възможност да чуете красивата мелодия на, английски, на български език. И също така трябва да покажем, че можем да превеждаме регионалните и кохезионните политики на всички възможни е, езици, така че моля, подгответе си слушалките. парламент целта на днешното изслушване безспорно е представянето на приоритетите на българското председателство и по конкретно тези в областта на дебата за бъдещето на кохезионната политика. Иска ми се обаче в рамките на днешната дискусия да излезем извън протоколните условности и освен краткото изложение, което ще направя, да проведем един истински откровен дебат. Не само за нашите приоритети по време на председателството, в частност тези в сферата на кохезионната политика, но и бих казал за бъдещето на европейския проект. Защото аз вярвам, че бъдеще имат само тези, които знаят къде отиват. И така, започвайки както съм обещал, четирите приоритета на българското председателство са бъдеще на Европа и младите хора, економически растеж и социално сближаване, това е винаги актуална тема, европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани, сигурност и стабилност в силна единна Европа, цифрова економика и умения на бъдещето. Смея да твърдя, че до голяма степен те отразяват предизвикателствата, с които се сблъскаме, като без да подценявам всички останали приоритети, например тези свързани с е, бъдещето на младите хора или с цифровата економика, искаме се в началото да наблегна на този специфичен приоритет, свързан с европейската перспектива на Западните Балкани. Само до преди 20 години на Балканите, почти в сърцето на Европа, се водеше война, раните от която все още не са зараснали. През този период всички ние, и България, и Съюза, често стояхме безпомощни и гледахме какво се случва. Мисля, че подобен сценарий в бъдеще може да бъде избегнат само ако успеем да дадем ясна политическа перспектива на всички страни, които са част от Западните Балкани. Те са и наши съседи. Защото там, където има просперитет, там, където се споделят общи ценности, нашия исторически опит ни е научил, че няма войни. На България отива поради специфичната чувствителност по отношение на тази географска територия да, да работи с тази тема. Това, с което искам да започна изложението си по отношение на кохезионната политика, е убеждението, че ни предстои един интересен дебат. Давам си сметка, че изразът до голяма степен е клише, но същевременно отразява в пълна степен периода, в който ще тече българското председателство. Съвсем в духа на древното китайско проклятие да живееш в интересни времена. От една страна пред нас стоят всички традиционни предизвикателства, които добре познаваме. Свързани с необходимостта от сближаване, свързани с необходимостта от по-добра конвергенция. От друга страна, пред нас стоят и нови приоритети. Нови, относително нови, свързани с темата миграция и сигурност. От друга страна, Излизането на Великобритания от Съюза предполага и финансови, и политически, и икономически предизвикателства от нов тип. Важно е да се отбележи огромния риск, който аз съзирам. Той е риска от загубата за усещане за обща посока. Защото, позволете ми да припомня, преди 10 години си изпре... поставяхме цели, свързани с това да изпреварим глобалните си конкуренти, да бъдем по-добри в сферата на научно-развойната дейност, да бъдем в... по-добри в сферата на иновациите. Имахме силата, имахме самочувствието да се състезаваме с тях. Сега трябва често да си признаем, че на моменти действията ни приличат по-скоро на кризисен щаб който трябва да се справя с поредната новопоявила се криза. Аз не искам Европейския съюз да бъде инструмент за управление на кризи. Не, че не се справя добре. Не, че не е доказал, че може да се справя, но според мен успоредно с кризите трябва да си поставяме и много по-високи цели, различни от тези да се справяме с кризите. И връщайки се върху кохезионната политика, не бива да забравяме, че това според мнозина експерти е една успешната, в същото време най-коментираната, в същото време най-проверяваната, в същото време най-реформираната европейска политика. И в същото време приемането и от нашите граждани много често е нееднозначно. Всички тези параметри до голяма степен ще предопределят дебата за следващата многогодишна финансова рамка респективно за кохезионната политика, възлизаща на близо една трета от бюджета на Съюза. От една страна е ясно, че трябва да заделим средства в отговор на новите предизвикателства пред Съюза. Тук говоря специално за сигурност и за миграция. От друга страна имаме нужда от продължаващи усилия за сближаването между европейските региони. Защото Съюзът ни ще бъде силен само ако имаме еднакъв стандарт на живот на всички граждани. От Хелзинки до Атина или от Лисабон до Варна. А това трябва да си признаем все още е далечна цел. Защото въпреки инвестициите, въпреки всички положени усилия, все още най-бедните са 10 пъти по-бедни от най-богатите. В зависимост от начина на изчисляване, защото ако ползваме други методи на изчисляване, може да твърдим, че най-бедните са 20 пъти по-бедни от най-богатите, което е проблем. Да, кохезионната политика трябва да бъде балансирана. Част от несъвършенствата на общия пазар. Да, в същото време, освен да сближава, тя трябва да прави целия съюз по-силен, по-конкурентоспособен и по-добър за всички негови граждани. И тук идва първата ми загриженост. И тя е свързана с усещането за липсата на пространен дебат за бъдещите ни общи приоритети. Ние сме на път да стартираме дебата за бъдещата многогодишна финансова рамка без паралелен дебат за Европа 2030. Кои са нашите общи приоритети? Как ще постигнем устойчива конвергенция? Как Европейския съюз ще се наложи като глобален играч? Или ако пък се опитаме да сведем дебата на по-скоро техническо ниво, кои ще са новите тематични цели и принципите на тематична концентрация бъдещите регламенти, които се предполага да регулират европейските структурни инвестиционни фондове. Вярвам, че може да сме успешни само ако знаем къде отиваме. И на база на моя опит знам, че не е добра практика да се коментират бюджети, разпределение, преди да имаме консенсус по отношение на цели, на приоритети и на политики. И тук, уважаеми членове на Европейския парламент, предлагам и призовавам, нека преди и заедно с дебатите за ефективността и ефикасността на бюджетите, инструментите, програми, числа, нека да говорим за цели и за приоритети. Нека да бъдем прилежни и да смятаме добре, но нека да не забравяме, че една от основните ни роли е да бъдем не счетоводители, а визионери. Втората ми загриженост идва от факта, че поради редица причини най-вече поради излизането на Великобритания от Съюза ще трябва да се научим да постигаме повече с по-малко. Уважаеми колеги, ние не може да решим проблема само с магически термини. We cannot all the challenges with the magic formula to do more with less, because our craft is нашата сила не е алхимията. Трябва да конвертираме тази формула и да я превърнем в конкретен механизъм, методология или подход. Ключови момент. Първият е свързан с това, че трябва да инвестираме само в сектори с висока добавена стойност. Спор по отношение на това едва ли може да има. А за целта обаче, като отправна точка, ни е необходимо разбиране, общо разбиране – какво влагаме в термина висока добавена стойност? Вторият момент е свързан с това, че освен сектори с висока добавена стойност, е необходимо да инвестираме в сектори, които са реформирани, с ясна стратегическа посока и гарантиращи принципа на ефективност и ефикасност на всяка инвестиция. За целта кохезионната политика безспорно трябва да се превърне в стимул и двигател за реформи. Пак повтарям, стимул, което е различно от инструмент за наказание. И разбира се, ако искаме да постигнем повече с по-малко, безспорно трябва да оптимизираме пътя на инвестициите. А това неизменно е свързано с необходимостта от радикално опростяване на правилата. В края на миналата година на национално ниво направихме един анализ на нивата на контрол и упражнявани от различните управляващи органи. И това, което констатирахме, дава повод за притеснение. Установихме процедури с близо 70 контроли и такива, при които се изискват 46 съпътстващи документа от бенефициентите. И съм убеден, че това в никакъв случай не е национална специфика, е обща картина. И това е въпреки всичките ни системни усилия никога, никога да не искаме нещо, от което нямаме нужда. Никога да не искаме нещо, с което разполагаме. И в никакъв случай Проблемът не е липсата на административен капацитет. В тези хора ние сме инвестирали много. Те имат опит, и то доказан опит. Проблемът е друг. Това е въпросът дали за даден разход един ден аудиторите няма да ни кажат, че трябва да се наложи финансова корекция. Дали няма да пропуснем някой документ. Ако допуснем грешка, чия ще е отговорността? А всичко това тежи на системата и води до затормозяване както на бенефициентите, така и на отговорните структури. Ето защо вярвам, че ако някъде се нуждаем от революция, аз идвам от Източна Европа и сме изключително внимателни с този термин. Ако някъде се нуждаем от революция, това е по отношение на упростяването на правилата. И също така вярвам, че можем да постигнем истинско упростяване, само ако сме смели дори бих казал радикални и сменим цялостно подхода от фиксация върху документа към истински фокус върху резултатите и постигнатите цели, което предполага разработването на нов, нов инструментариум, защото голяма част от наличния инструментариум е фиксиран върху това да проверява документа. Никой не поставя под въпрос добрия контрол. Дори силния контрол. Някъде се говори за жесток контрол. Но аз претендирам, че контролът най-вече и преди всичко трябва да бъде умен. I'm not sure that this is the philosophic stone of the secret, secret art to do more. Не съм сигурен, че това е философския а, камък да се направи повече с по-малко, да се постигне повече с по-малко. Съвета съвпада с финалните подготвителни действия на Комисията по отношение на законодателното предложение за многогодишната финансова рамка. Ето защо не можем да не отчетем предизвикателството да постигнем съгласие по въпроси като размера на националното съфинансиране, на кохезионната политика, приоритети и тематична концентрация на самата кохезионна политика, критерии за локация, въвеждането на нови предварителни условия. Имаме такива индикации и съм убеден, че по тази тема ще има горещи дискусии. Само че и тук изходната позиция е свързана с въпроса каква кохезионна политика искаме да имаме след 2020 година. Дали това трябва да е политика, която насърчава и стимулира постигането на конвергенция и споделянето на общи ценности, или политика, която може да се използва за наказание, дали това е политика, която се фокусира върху едни райони или обхваща всички райони, дали ние като страни членки не трябва да участваме с повече финансов ресурс? Тема по отношение на която очаквам да има разгорещени дебати. И разбира се, дали това няма да доведе до по-нататъчно маргинализиране на най-бедните райони, които няма да могат да отделят достатъчно средства, за да покрият изискванията, свързани с повишеното съфинансиране. Вярвам, че до голяма степен това ще бъдат въпросите, които ще предопределят бъдещия дебат и ще представляват предизвикателство за страната ни като председател на съвета. И това са въпросите, които възнамеряваме да бъдат обсъдени в рамките на съвета по общи въпроси, посветен на политиката по сближаване, който ще се проведе на 12 април и на планираната за 8 юни в София конференция на високо равнище. И точно тук ми позволете да изразя и надеждата, и убеждението ни, че парламентът ще бъде наш ключов партньор по пътя за справянето с всички тези предизвикателства в рамките на всички планирани дискусии. И последно. България е страна, на която заслужено или незаслужено се лепят различни етикети. Но страна, която постигна много за десете си години членство в Европейския съюз. Това до голяма степен се дължи не само на волята, не само на амбицията, до голяма степен се дължи и на опита, който добихме с управлението на европейските средства. Нямам предвид само ефекта от парите. Имам предвид педагогическата част от упражнението. И затова считам, че имаме целия капацитет, включително и на база всички научени уроци, да бъдем и честен брокер, и модератор, който ще направи необходимото, имайки сензитивност да чува и разбира позициите на, на всички в търсенето на, компромис в средата на тежки предизвикателства, в която предстои да работим. В същото време обаче, наред с ролята на модератор, аз имам амбицията, претендирам, че ние, когато е необходимо, може да бъдем лидер, когато е необходимо, бихме могли да бъдем генератор на идеи. Защото, убеден съм, повече от всякога се нуждаем от споделение нови, даже бих казвам един хубав израз на български, свежи идеи, водещи до ясна посока за нашето общо бъдеще. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. господин министре. Благодаря ви за вдъхновяващата реч. Сега давам думата на координаторите. Първият е господин Ван Нисълрой. Благодаря, благодаря пак сме в е, своя кръг, в който говорим за кохезия, сближаване, спойка между е, държавите членки. И не мога да не ви поздравя за вашата програма. Председателството на съвета означава много подготвителна работа, много координация, подбор на тези теми, които са наистина най-важни за нашите страни. И кохезионната политика без никакво съмнение е сред най-актуалните. Много се радвам, че след Малтийското председателство имахме среща на равнище министри и се постигна до съгласие в съвета по общите въпроси. В доклада Вестфал за бъдещето на кохезията виждаме, че заключенията на съвета по общите въпроси са в съзвучие с всичко, което ни обсъждаме. И точно преди да бъде представена многогодишната финансова рамка, имаме възможност да проведем още един съвет по общите въпроси. Ние нямаме е, специален съвет в формат кохезионна политика, затова кохезионната политика се обсъжда е, на съвета по общите въпроси. Вие добре очертахте приоритетите си. Искам да кажа няколко думи по вашето изказване. Първо, говорихте за революция. Два пъти използвахте тази дума. Сигурно това не е грешка. Правилно съм чул. Революция по е, начина по който ние действаме, начина по който управляваме дейността си, начина по който е, търсим отговорност и поемаме отговорност, начина по който постигаме равновесие. Ще внесете ли някакви предложения по този въпрос? Защото като чувам тези думи си казвам и какво ще направи българското председателство, за да се реализират тези идеи. Стигаме до следващата фаза, след 2020 година. Може би ще има по-малко парични средства за кохезионната политика. Може би ще има повече отговорности. а може да се окаже, че контролът е, е по-малко. Кой ще поеме отговорността? Това а, сигурно звучи революционно тук в парламента. Работим в посока на омнибуса. Вие също споделихте такива идеи. Някои предложения, опростяване, Какви са вашите предложения във връзка с революцията, за която говорите? Второ, имам въпрос за социалния стълб. Вие посочихте, е, че ще внесете предложения за социална Европа и за бъдещето на Европейския социален фонд. Именно в тази връзка ние ресорната комисия за кохезионната политика следим нещата особено внимателно. Европейския социален фонд ползва най-големия относителен е, дял от е, кохезионните е, средства. Вече стигаме до 27%. И моята молба е не се разпилявайте. Инфраструктура, училища, жилищна политика, социален аспект. Всичко това трябва да е в едно. Някои искат социалния фонд да бъде изтеглен в страни за образование и други подобни теми. Мога да ги разбера, но така ще се загуби синергията, така ще се загуби мултипликационния ефект, на който държим толкова а, много. Същото се е, отнася и за ползващите средствата общини, градове, региони. Много важно е да запазим всичко, което функционира добре. Големи дялове от а, е, нашата кохезионна политика се развиват много успешно. И затова не бива да отстъпваме от извоювани позиции. И накрая следим проучванията на общественото мнение, виждаме какво виждат и искат е, гражданите. Гражданите виждат какво правим по външните граници, по економическото възстановяване. И може би е, е хубаво да помислите да потърсим начини да представим постиженията си по-добре. Нека по отношение на пътищата, инфраструктурата, да покажем какво а, сме постигнали и то заедно. Разбира се, има много е, елементи, в които има проблеми, веднага бързат хората да обвиняват Европа. Но там, където ние работим добре, като че ли работата ни остава по-непозната. През юни се е, предвижда едно такова представяне на добрите резултати в съобщение и най-сетне. Имаме е, заседание по многогодишната финансова рамка, съвета по общите въпроси, ние там не сме поканени и не присъстваме, но през юни очакваме да поканите една по-широка делегация от нашата парламентарна комисия за участие в е, тази важна среща, защото тя ще бъде в навечерието на представянето на предложенията за регламенти и след представянето на многогодишната финансова рамка. И така, поздравявам ви, Дълбоко сме удовлетворени от приоритетите, които сте избрали. Благодаря, господин Нистелрой. От името на социалистите, кой ще вземе думата, заповядайте. <laughs> Благодаря, госпожо председател. На мен се пада честа да говоря от името на социалистите. Ще започна с следното. Вие, господин министър, ни приканихте да застанем на ваша страна и зад гърба ви, когато в борбата за бъдещата кохезионна политика. Мисля, че най-откровенно мога да ви кажа, че мнозинството от парламента което през миналата година прие в свой инициативен доклад основните елементи на бъдещата кохезионна политика. Искам да ви обърна внимание на това, защото във вашата презентация става дума за тези въпроси. Така че за нас тази политика е от изключително значение осъзнаваме, че а, дискусията в съвета е малко така, а, върви малко трудно. А, и, не е, и, и ще бъде трудно всички региони да участват в кохезионната политика. Това, което е важно обаче да има, е солидарност. Солидарността трябва не само да се предоставя, а и да се приема. И когато богатите региони са готови да предоставят повече средства, нещо, което в в момента е предмет на обсъждане в Федералната република за, нашата, за повишаването на нашата вноска за Европейския съюз. Ние също, смят, ние също имаме региони, които се нуждаят от насърчаване и подпомагане. Така че ние като комисия и ние като парламент имаме мнозинство по отношение на това, че и в бъдеще всички, 100% всички региони на Европа трябва да могат да получават солидарност, без оглед на това, че до година ще има Брексит, за което много съжаляваме. Задачите, които вие очертахте, по този начин ще се увеличат, няма да намалеят. Може би ще има, очаква се да има известно намаляване на средствата, но то би трябвало да бъде разумно, защото кохизионната политика също има много проблеми, с които трябва да се справи. Аз току-що идвам от конференция на градовете. Преди две години бях в София по същия въпрос, така че въпросът е животрептущ, защото независимо от размера на градовете, в тях се случват много неща и трябва да им се предоставят средства. Зад гърба ви сме, когато става дума за опростяване. Осъзнаваме, че междувременно процедурите станаха много сложни. Впрочем, не само във всички, не, не във всички държави. В някои държави става с едно кликване на мишката. А в други държави действително има много тромави процедури и т.е. достъпа до финансирането е много труден. Затова ние решихме да тръгнем като парламент по съвсем нов път а именно да не правим промени в регионите, където нещата вървят добре. Също така смятаме, че в определени сектори трябва да можем да реагираме по-гъвкаво. Какво означава това? да реагираме на реалности, които е, изникват неочаквано. Примерно даден регион е разтърсен от природно бедствие или пък е, от е, економически опадък или нещо подобно. Е, Тоест, е, една част от парите трябва да бъдат запазени като гъвкав резерв, за да може бързо да се реагира и да се помогне на подобни региони. Говорихте за тематичната концентрация. Това е нещо, което ние много харесваме, защото метода на лейката просто вече не работи ние също смятаме, че парите трябва да отидат там, където има нужда от тях. За това трябва да се обмислят тези въпроси. Но на практика всичко това ще сработи, ако сме сигурни, че въобще има кохезионна политика за напред. При цялата добронамереност миналата седмица разговарях с комисар Етингер и знам, че той е на наша страна. Но в комисията има и някои други гласове, които са настроени доста кристично. За нас действително спойката кохезионната политика в Европейския съюз е всъщност циментът, който скрепява тухлите на Европейския дом. За това е, това е солидарност, това е подадената ръка. Трябва да продължим борбата до деня, в който сме убедени, че и за в бъдеще ще има финансиране за кохезионната политика. Всеки, който е на наша страна, междувременно никак не са малко, радвам се, че и вие като председателство сте на наша страна. Всеки, който е на наша страна, ще ни под... трябва да ни подкрепи. Благодаря. Thank you. On behalf of e Madame Tomasic, the floor is yours. Thank you, Ms. President. Mr. Minister, on behalf of the ECR group, let me congratulate you. От името на групата на ЕКРЕ, позволете ми да ви поздравя за българското председателство и за успеха при постигането на вашите приоритети. Приветствам приоритета ви, най-вече свързан с бъдещето на Европа и на младите хора, економическото и социално сближаване. Трябва да работим по общите теми с всичките ограничения, пред които сме изправени, включително предвид Брексит. Бихте ли споделили какво мислите за младите хора и как ще, на Европа и как ще ги направите ваш приоритет? Както казахте, Западните Балкани се нуждаят от ясна европейска перспектива и свързаност между тях и между тях и държавите членки. вижте, може ли Адриатическата юнийска стратегия да се използва за подобряване на ситуацията в региона. Ще следвате ли е, и ще приложите ли тази стратегия? Искам да се извиня, че ще трябва да напусна и да гласувам в друга комисия, но тук имам двама съветници, които ще споделят с мен отговора. Господин Ван Милтенбург от името на АЛДЕ. Благодаря. Добре дошъл на господин заместник министър председателя Благодаря ви за съвсем ясното е, представяне. Аз съм съгласен с вашите думи, че малко странно да говорим за е, многогодишната финансова рамка, без да говорим за е, нашите политически приоритети, къде искаме да стигнем през 2030 година. Затова приветствам този подход. Е, първо, политическите е, приоритети и след това следващата стъпка да се направи е, във формата на съвета, защото ако само се съсредоточим върху финансите, без е, да поставим въпроси, без да търсим отговори, каква ще бъде Европа в бъдеще? в глобален а, план, то тогава ще пропусне много възможности. Напълно съм съгласен с вас. По-нататък вие говорихте за необходимостта от инвестиции в структурни реформи. Има две законодателни предложения за укрепване на структурните реформи, за да се а, увеличи наличният а, бюджет, а, който да подготви държавите членки за еврозоната за вас ще бъде ли политически приоритет да се работи по тези предложения е, и да се постигне напредък? По-нататък, е, тук е, някои от колегите посочиха необходимостта да се обърне внимание на политиката по отношение на градовете. Имахме тематични партньорства през изминалите две години. Първите вече са готови с плановете си за действие, как ще ги интегрирате в вашата програма? Имате ли конкретни идеи за напредък по тези стратегически тематични партньорства? И разбира се, колегата Ван Нистелрой винаги споменава важни събития и обича да участва в тях през юни с удоволствие ще се присъединя към него, защото регионалната политика наистина ни обединява, а Европа се нуждае от кохезионна политика. Благодаря. Благодаря. От името на Обединената левица давам думата на техния оратор. Благодаря, госпожо председател. Господин вице-премьер, ние имаме удоволствие да ви видим, особено след мисията, която имахме в мисията и да видим а, конкретните неща, за които говорим в нашата комисия за политиката на сближаване в България. В този изключително важен момент. Е, бюджетното бъдеще на Европейския съюз е несигурно. В този жизненно важен момент ние всички си задаваме въпрос за бъдещето на кохезионната политика и забелязваме с удовлетворение факта, че България, която е страна приятел на сближаването наистина извършва много важни действия. Ние наистина разчитаме на вас да насърчите кохезията в вашето предизвикателство и също така да изслушате получените идеи за регионалната политика, е, и също така да няма не благоприятни арбитражи за кохезионната политика. Трябва да се осъзнават обаче, че съществуването на трудности и какво трябва да направи Европейския съюз, трябва да направи повече с по-малко. И трябва да се излезе отвъд това противоречие. Една от възможностите, от средствата за, премина... за излизането от това е Европейския съюз да да, да, да се върне към други ресурси, този въпрос не беше предвиден в документа, който вие ни дадохте. Искам да ви запитам а, дали а, а, ресурсите, частите ресурси ще бъдат включени в вашето правителство. А, вие казахте и а, президент а, а, Макрон го каза пред няколко дни. Европейски съюз не трябва да бъде кризисен център, но Европейския съюз не трябва да пожертва своите политики, за да отговаря на кризи, а, с които се сблъсква. Аз винаги повтарям, че сближаването е задължение, което е залегнало в договорите и трябва да се спазва. Бих желал също така, чух това, което ни казахте във връзка с контрола, съществува необходимост от опростяване, но а, за, аз съм от комисията по бюджетен контрол а, и необходимо е редица а, държави а, да си зададат въпроса на измамите, за корупцията. Искам да ви запитам дали е във вашето председателство това е част от вашите приоритети. Всичко това е свързано с бъдещето на политиката на сближаване. Днес много се говори за създаването на нови модалности. Нашата политика е по принцип против условностите и особено против макроекономическите условности. И ние много внимаваме държавите в Европейския съюз да не се отдалечават от централните, основните ценности. И бих искал да разбера каква е вашата позиция. И накрая, вие знаете, че Европейската комисия приест много важна стратегия във връзка с, с а, периферните региони и а, Европейския парламент също така гласува по един доклад по този въпрос и на мен ми се струва важно Европейския съвет по време на вашето председателство да се произнесе по тази стратегия и съм уверен, че това ще бъде приоритет и по време на българското председателство. Благодаря. Благодаря от името на Зелените. Не зная кой ще вземе думата. Господин Шкърлет, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Дончев, добре дошли в нашата комисия. Благодаря ви, че отдавате толкова голямо значение на кохезионната политика във вашите приоритети. Това е отрадно и мога да ви уверя, че нашата група е готова да подкрепи България в тази е, мисия. Силна, целенасочена кохезионна политика след 2020 година. В обсъждането на бюджета на Европейския съюз, какво е, според българското председателство представлява е, възможност е, за строго прилагане на законодателството, включително и за опазване на околната среда. Имаме Кресненското дефиле е един от примерите за най-голямо биоразнообразие. Можете ли да а, потвърдите, че а, планът а, за строителство, а, който засяга биоразнообразието в Кресненското дефиле, изцяло отговаря на законодателството а, на Европейския а, съюз? защото а, транспорта трябва да се гради така, че да не а, нарушава околната среда. И сега госпожа Дамато от името на СПД. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на а, министъра и ви пожелавам на добър час. С интерес чух вашата работна програма. Виждам, че за разлика от други председателства, Кохезията при вас е начално място. Вие обявихте и важната конференция през юни за бъдещето на кохезионната политика. Ако не греша за датата. Искаме една нова политика в областта на кохезията. Е, в рамките на новата многогодишна финансова политика. Има две основни предложения в пакета за економически и парични съюз, представени през декември. Програмата за структурните реформи и предвидените резерви. По време на преговорите за нас има някои много опасни моменти. за кохезионната политика и те могат да бъдат отработени в преговори е, между комисията, парламента и съвета. Ние искаме стабилна, солидарна, сигурна Европа и е, за това са необходими мерки, които за нас са необходими средства от структурните фондове. Необходими са и средства за бъдещи извънредни ситуации с миграцията. В нашата страна добре познаваме тези проблеми. В Италия, в Гърция имаме особено голям миграционен натиск и за това ние сме ограничени във възможностите на ползване на структурните фондове, фондове за да можем да се защитим, да можем да се справим по-добре с миграционното предизвикателство. Това проистича от конкретните принципи за солидарност на всички държави членки. Но в действителност това все още не е така. Що се отнася до принципа за справедливо разпределение на а, тежеста, за който се говори в съвета, искам да ви попитам дали ще работите по този конкретен а, проблем. А, как гледате на тези бъдещи предложения а, в областта на кохезионната политика, прилагането на принципите и най-вече на принципа на солидарност. Има а, доста добре звучащи а, думи в декларациите, но на практика не се реализира този принцип. Говорим за единство в разнообразието, но нека това разнообразие да не се превърне в взаимна неприязан. Благодаря. Имам още няколко записали се оратори. Предлагам да продължим с въпроси и след това да дадем възможност на министра да отговори на всички в края. Започваме първо с господин Папа Димулис. Е благодаря, госпожо председател. И аз от своя страна искам да благодаря на българския вице-премьер Дончев за това, че ни отдели време днес онова, което чух от вас, наистина много ме зарадва, особено по отношение на кохезионната политика. В Европейския парламент ние гледаме на нещата точно както гледа на тях и българското председателство кохезионната политика в никакъв случай не бива да бъде отслабена, защото тя вече доказа своята ефективност и своето съответствие на потребностите. Особено през последните години в рамките на Европейския съюз се появява все повече неравенство между центъра и периферията. И от тук моят въпрос. Първо, вие като българско председателство, как гледате на идеята да се предвидят допълнителни средства в бюджета? така както го каза на времето и комисарят Монти. Според мен, а, споразумението между българския и гръцкия министър-председател за инвестиционните схеми за изграждане на инфраструктура, пътища, пристанища и така нататък. Това е много важно споразумение. Вие като българско председателство виждате ли тук възможност за сътрудничество с частния сектор, за да могат да се е, осъществят тези инвестиции? Господин Пириски, имате думата. Председател, Уважаеми господин заместник министър-председател, позволете и аз да се присъединя към поздравленията за приоритетите, които представихте, по-специално, що се отнася до кохезионната политика. Вие, според мен, напълно основателно откроихте основния проблем. А то е огромната разлика между това, което вие нарекахте бедни и богати страни и региони проблем, който е централен за по-нататъчното е, развитие на Европейския съюз като стабилна и развиваща се общност, а не като е, антикорупционен, е, антикризисен механизъм. В тази връзка в предстоящата дискусия за развитието на кохезионната политика, <clears throat> смятате ли, че преди всичко трябва да се открои разбирането, че това е основният инвестиционен инструмент на Европейския съюз и че наистина става дума за едно много сериозно осмисляне на инвестиционните приоритети и на средствата за реализиране на тази инвестиционна политика. И в тази връзка един елемент, който присъства в някои от документите на комисиите – новата стратегия за индустриализация като нов акцент, който трябва е, според мен да отговори и на е, вашите аргументи за необходимостта от водеща роля на Европейския съюз в е, новата индустриална ера, в която се намираме. Няма да се разпростирам. И а, е, тук също бих а, е, споделил това, което и нашата колежка госпожа Вестфал а, е, спомена. А, по тези а, въпроси Европейския парламент прие резолюция, в която участваха колеги от различните политически групи. И наистина вие можете, според мен, успешно да ползвате позициите, които там са фиксирани с голямо мнозинство в парламента, като позиции, които трябва да бъдат реализирани – е, в практически политики. Е, що се отнася до многогодишната финансова рамка, очевидно е, че е, там централният проблем ще бъде онова, за което говорихте, с по-малко да се постигне повече. И тук, според мен и колеги, основателно първо насочиха въпроса към страната на приходите, на ресурсите и въпроса за собствените ресурси за бюджета на Европейския съюз. Тук, според мен, господин Дончев, има място е, вашето понятие, което употребихте за революция. Защото става дума за много дълбока промяна на разбирането е, за това как отделните страни участват в финансирането на Европейския съюз. До сегашната философия на така ренечения е жустретур. колкото давам, гледам толкова да получа – е много затваряща, тя е блокираща философия, срещу която ми се струва, че и комисара Йотингер се стреми всячески да обоснове другото разбиране и съответно да се промени пропорцията между вноските на държавите, които сега са към 80%, спрямо 20% собствени ресурси, така да се стигне до 50 на 50. Тук, разбира се, веднага възниква въпроса откъде тези собствени ресурси. И а, е, има много настоятелни предложения това да бъдат а, е, финансовата, таксата върху финансовите операции, която в крайна сметка да стане реалност. Много остра е загрижеността е, в парламента от масовото отбягване на данъци от мултинационалните корпорации и криенето на тези данъци. Ако съдействат механизми, които се доближават до революционните, може би, но най-малкото да са решителни и радикални, е, такива собствени ресурси биха могли изцяло да компенсират загубата на средства от излизането на Великобритания. Що се отнася до реализацията на политиките, е, както и господин Нисел Рой спомена, според мен има различни е, идеи за комбиниране на фондове, за изваждане на социалния фонд от кохезионната политика – според мен е много важно наистина това, което работи, да не се разваля в тази очевидна необходимост за преосмислене на много от формите и средствата. И бих се радвал също да споделите дали намирате за основателно групирането в един фонд на управлението на финансови инструменти, които сега се реализират по различни програми – като е, програмата за свързване СЕФ, като КОСМЕ, като други, заедно с финансовите инструменти от Европейския фонд за, е, за, стратегич... Европейския фонд за стратегически инвестиции. Е, циркулират такива идеи. Те според мен трябва много внимателно да се преценяват, защото същия този риск, за който спомена господин Фан Нистелрой – е, разфокусирането на политики, които трябва да се провеждат достатъчно целенасочено в една обща е, кошница. И накрая, във връзка с е, една тревожна статистика, която като че ли свидетелства, че в края на четвъртата година от реализацията на сегашния период крайното разплащане на средства е някъде около 20%, докато в края на същата четвърта година в миналия период разплащането е било два пъти повече 40% и отгоре. И тук възникват въпросите с така наречените екс-анте условия и както се вижда от документи на съвета, възниква въпроса до каква степен те трябва да бъдат е, продължени или преосмислени. И е, този много остър въпрос с е, управляващите органи и дали не е необходимо те да бъдат просто продължени в следващия период, вместо да се премине през целия този период, когато и до сега все още има някои органи, които не са утвърдени. Благодаря ви за тази възможност. Извинявам се, че може би малко повече говорих, но вие сам ще разберете, а и другите колеги, че Изцяло ви желаем успех във вашата доста трудна и модераторска и лидерска мисия през следващите 6 месеца. Благодаря ви. Благодаря, господин Пирински. Thank you, Mr. Пирински. Now I'll give the floor to Mr. Polchak. Господин Полчак има думата. Я бих хотел ровниш попша... Благодаря. Искам първо да поздравя българското председателство и да му пожелая всичко най-добро за следващите 6 месеца. Много харесах вашите приоритети. Аз самият съм от Чешката република и моите приоритети са почти същите. А, моят въпрос вече беше зададен, но искам да добавя нещо. Две или три от темите са много важни. Първи въпросът за разширяването на Европейския съюз. Тук искам да попитам Как възнамерява българското председателство да подкрепи разширението на Европейския съюз? Много ми харесаха думите ви за Западните Балкани. Но как конкретно ще накарате държавите членки да променят мнението си, защото за сега те са доста сдържани? Вие сте за разширя... разширяването, изложихте и аргументите, преди всичко стремеж към мир, стабилност и благосъстояние. На второ място това е свързано и с нашия заместник, казаното от нашия заместник председател. Казахме няколко пъти, че трябва да постигаме повече с по-малко. Да, приветствам такава една политика на економии, но ако няма достатъчно свежи средства за Европейския съюз, то няма да има и какво да пестим. Благодаря. Thank you very much, Mr. Rope. You have... Благодаря, господин Ропе, имате думата. Благодаря, господин, госпожо председател. Добре дошъл на заместник е, министър-председателя на България. За мен беше огромно удоволствие да изслушам презентацията ви и да разбера кои са вашите приоритети. Много е хубаво, че тези приоритети са и наши приоритети така че трябва да се споразумеем как заедно да ги осъществим. Брексита си е Брексит. Това е тема, която засяга много сектори, включително и бюджетния. Затова искам да ви попитам на къде клоните дали трябва да се примирим с факта, че в бъдеще ще имаме по-малко пари, т.е. ще трябва да разходваме по-малко пари, или другата, към другата позиция, дали държавите членки да не помислят за повишаване на годишните вноски. Нещо, което ще е от полза за всички. По третия ви приоритет казахте, че трябва да помислим и за увеличаване на собствените ресурси. Какви възможности виждате за това? в контекста на кохезионната политика или с помощта на кохезионната политика ще имаме по-малка ножица между държавите членки, по-малко различия. В момента има различия, които са петкратни от, но и в самите държави членки има разлики между големи градове, столици и селски региони. Затова искам да попитам дали в бъдеще, според вас, не трябва да разработим някакъв механизъм, който да задължава държавите членки да намаляват разликата между бедни и богати и в рамките на собствените си държави, между бедни и богати региони имам предвид. Разбира се, че в някакъв момент жизненото равнище на държавите членки ще се изравни. Но ако продължат да съществуват тези огромни различия, които имат днес, това ще пореди само разочарование. Говорихме днес преди обяд, например, за благотворното влияние на кохезионната политика върху Ирландия. Постави се въпросът дали хората са знаели за нея, дали общините, администрациите са вземали участие в решенията за разпределението на европейските средства. Защото според нас гражданите, общините а, сдруженията на гражданите трябва да бъдат привлечени в процесите на вземане на решения, защото тези решения в крайна сметка се отнасят до тях, а не до някой друг. Регионът трябва да има възможност да участва в вземането на решения, когато става дума за решения, касаещи този регион. Ето така ще постигнем повече растеж. Има още едно зло, с което не сме се справили – много често в по-малко богати региони се реализират печалпи, но те отиват в по-богат регион, там където е данъчното седалище на съответното предприятие. Тоест регионът остава с празни ръце. Трябва да помислим за решение на този проблем, който, което да ни е, позволи да го преодолеем. Много ви благодаря наистина, че дойдохте и накрая а, искам да кажа, че от базата, която вие поставите, ще зависи нашето бъдеще. Много благодаря. Вероятно на български трябва да говоря, но слушайки господин вице си, мислех, може би като военен термин или холивудско понятие, но си мислех, че никой не бива да бъде изоставен от е, бюджета на Европейския съюз. Никой в битката не трябва да остане на бойното поле. Че българското председателство не се пожелава и на най-големият ти враг заради всички обстоятелства около него. Заради всички сложни и на пръв поглед неразрешими задачи. И мисля, че тежестта да отговорим на въпросите на хората, които се множат всеки ден, и им предвид въпросите, тежи върху всички нас, но май с особена тежест, с особена сила тежи върху вас. И освен, че ще трябва да го носите този товар през цялото време, ще трябва да качите и върхове, което прави задачата още по-сложна. Мисля, че има слон в стаята, който си заслужава да, за който да поговоря и това е а, многодишната финансова рамка, с която ще трябва да се занимаем, а малко след нея и с общия регламент за това как фондовете ще функционират. Считам, че Европейският съюз е толкова силен, колкото най-слабата държава в него. Не бива да се заблуждаваме в обратното. Чух свои колеги да казват, че а, имало държави, които подкрепят кохезионната политика и такива, които не я подкрепят. За мен съществуват само два вида държави – такива, които подкрепят кохезионната политика и такива, които не си признават, че я подкрепят. Защото съм сигурен, всички в тази зала, включително министрите отговорни за, за този ресор в държавите членки, си дават сметка, че никога, никога, никога кохезионната политика не е в полза само на една държава. По Дунав мост 2 в България не минават само български или румънски стоки, хора, услуги или туристи. Минават всякакви. Тогава, когато развиваме нашата инфраструктура, отваряме вратите за всякакви инвестиции от целия Европейски съюз. Една от най-сложните ви задачи, господин вице-премьер, ще бъде и отговор на въпроса как ще продължи Съюза да финансира своите най-важни проекти. Признавам, че а, има и колеги, въобще позиции, крайни за това, че а, кохезионната политика, включително директните плащания, трябва да бъдат намалени и да бъде увеличено съфинансирането на държави членки аз съм далеч от позицията, в която мога да се съглася с това. Още повече в контекста на това, че има инициативи на трети за Европейския съюз държави, които на драго сърце биха инвестирали в ключови инфраструктурни проекти в Европейския съюз, чужди компании, навярно с чужди интереси, с а, неясно какви условия. Считам, че наред с всичко това, ако а, не е достатъчно идва Брексит. Една от първите държави, които се присъединиха към Европейския съюз, е първата, която го напуска. Ако трябва да броим липсата на вноска към европейския бюджет, плюс дяловия капитал в Европейската инвестиционна банка, плюс материалните активи навсякъде в Съюза, сметката може да набъбне до 100 милиарда. Как ще се справим отчасти с този процес, поне до средата на лятото, до когато продължава българското председателство, особено с преговорите за това каква ще бъде вноската на Великобритания, която потенциално би могла да запълни част от оставащата дупка. Ясно е, че дългосрочното решение ще бъдат собствените приходи. Този въпрос вече беше зададен, така че очаквам с интерес а, вашия отговор а, по темата. Считам, че а, на немски има един термин, той звучи като Waffenbruder, в този ред на мисли в тая комисия имате само самишленици в тая няма да бъде лека борба или състезание, както щем да го приемем. И считам, че винаги всеки мой колега тук, тогава когато дойде въпрос за това как Европейския съюз след 2020 година ще продължи да подкрепя своите региони и нуждаещите се, и по-развитите, вие ще намерите подкрепа в инициативите, което българското председателство в тази сфера ще предприеме. Благодаря ви. Благодаря, господин Новаков. Последното изказване позволете ми и на мен като председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент да отбележа, че в продължение на последните години Комисията по регионално развитие положи много усилия и натрупа много опит, който може да бъде полезен сега, когато се решава бъдещето на кохезионната политика. Ние подготвихме редица доклади по собствена инициатива, които от доклада, който беше изцяло посветен на бъдещето на кохезионната политика Building Blocks, до доклади за изпълнение за а, ролята на малките и средни предприятия и подкрепата от кохезионната политика или подкрепата за кръговата економика доклади, които са свързани с териториалното развитие или градското развитие, всички те маркират определени теми от сегашната и бъдеща кохезионна политика. Ние работихме по редица законодателни досиета, които маркират очаквани тенденции в развитието на кохезионната политика – като се започна от гъвкавостта на бюджета, ние а, проведохме дискусии и одобрихме решения за подкрепа на страните след природни бедствия. А, мине се през подкрепата, която сме гласували тук в тази комисия за страни с економически проблеми, като Гърция или Кипър стигнем до досието Омнибус, което за първи път на практика доведе до реално упростяване на процедурите и подобри видимостта на кохезионната политика, отвори възможността за допълване между различни финансови инструменти и структурните фондове и отвори възможността част от структурните фондове да се използват за интеграция на миграционния поток а, ние работихме в сферата на малките и средни предприятия, на кръговата економика, както вече казах. А, сега очакваме един много важен доклад по седмия кохезионен доклад, който ще даде позицията отново на комисията Реджи, както за изпълнението на кохезионната политика, така и за бъдещето на кохезионната политика. Ние работим тясно с националните парламенти, които са били участници в наши срещи също така с Комитета на регионите и много организации, които представляват европейските региони. Казвам всичкото това, защото аз съм убедена, че участието на представители на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент в ключовите инициативи на българското председателство, посветени на многогодишната финансова рамка и на бъдещето на кохезионната политика, ще допринесе за дебата и ние можем да бъдем в подкрепа. Присъединявам се към всичко казано от колегите, които декларираха еднозначно пълната подкрепа на комисията за приоритета на българското председателство, свързан с кохезионната политика. Тук спирам и ви давам думата да отговорите на въпросите. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, много хубави въпроси като казвам хубави, вярвам, че те са точно отговор на призива ми да организираме честна дискусия. Защото аз мисля, че от рециклирането на добре известни факти, т.е. повтарянето на неща, които всички знаем, особена добавена стоеност, няма. И мисля, че първата ни среща, поне в този формат, ще бъде добър пример в тази посока. Ще се опитам да говоря на всички въпроси максимално детайлно макар че ако наистина говоря максимално да се опасявам, че трябва да останем тук до полунощ. Колкото мога детайлно. Но преди това няколко принципни ремарки. Преди имаше няколко въпроса и относно ролята на парламента, и относно ролята на комисията, и виждането как да работим заедно. Уважаеми колеги, казвам колеги не за друго. Началото на този мандат за мисля, че за три месеца и половина бях член на тази комисия. С някои от вас се познаваме от тогава, затова казвам колеги. Парламента, няма значение дали говорим за националните парламенти или за Европейския парламент, не е институция, която само осигурява представителност. Тя не само представлява. Тя трябва да бъде лаборатория за идеи. Това трябва да бъде институция, от която получаваме нови, свежи идеи, провокации, от които в момента отчаяно имаме нужда. Така че във всички формати, където това е възможно, ще се радвам на вашето присъствие. Не само церемониално, не само да се похвалим, че сте там, а наистина да изиграете ролята и на коментатор, и на подкрепящ, ако е необходимо и ролята на провокатор във всички дискусии, които имат да текат. Това е първо, като принципен коментар. Второ, на база опита ми предишните години и специално на опита ми с предишните преговори и за бюджет, и за кохезионна политика, аз съм останал със спомена, че ние вечно отбраняваме кохезионната политика. Ние вечно я пазим. Това е неправилно формулиране на нещата. Трябва да преформулираме, трябва да преформатираме разговор. Въпросът не е да го пазим. Защото аз не знам някой да се е идентифицирал в ролята на някой, който иска да унищожи. Въпросът трябва да бъде как да усъвършенстваме. И там трябва да фокусираме енергията. И всъщност позволете ми да изразя убеждението си, че как завърши дебат и за многогодишна финансова рамка, и за кохизионна политика е индикатор. Това е индикатор колко вярваме в себе си. т.е. в Европа. Един от проблемите, който имаме, когато говорим за кохизионната политика, че тя, е тя се свежда до счетоводни стандарти. Приход, разход. Кой колко е дал, кой колко е получил. Или се свежда до благотворителност. Нито едното, нито другото е верно. Това е инвестиционен процес. Той тръгва исторически от дефектите в общия пазар, но той има и други цели, гонещи много по-висока добавена стоеност. Инвестиции в Европа като такава. Имаме ли друг инструмент, който инвестира в Съюза като такъв? Нямаме. И понеже Андрей хубаво каза, че тук сме куп от самишленици, искрено се надявам да не бъдем едно такова затворено общество, където само ние вярваме в това, което говорим. Основната ни задача е да ни чуят, да ни чуят всички останали. И тя е приоритетна политическа задача. Ще използваме, както казах, абсолютно всички формати. И съвет още въпроси, ориентиран към кохезионната политика, и срещи на високо равнище, и конференции, за да гарантираме дебат с максимално качество. Нищо, че към момента нямаме на масата конкретните предложения на комисията. Предварителният дебат е много важен. Той сундира желанията, сундира проблемите, сундира нуждите. А и в крайна сметка трябва да си изпълни функцията да снабдим нашите приятели с комисията с най-добрия предварителен анализ на вижданията на ключовите играчи. Имаше въпрос, е, в крайна сметка, как виждаме периодът след 2020 година, който, ако трябва да влезем в детайли, със сигурност би ни отнело няколко часа, но има един принципен проблем, който аз го наблюдавам поне от по-предишния програмен период. Ние сме част от един не много добър цикъл ние планираме един програмен период в светлината на едни проблеми и на една криза. Давам ви пример с периода 2007-2013. Той беше планиран в <clears throat> времена на економически прогрес и възход. Изпълнението му се случи във времена на криза и на рецесия. Следващия програмен период, този, който изпълняваме в момента, беше планиран във времена на криза, на бюджетни ограничения. Надявам се изпълнението му да тече във времена на економическо оживление. Трябва да преодолеем тази зависимост. Да, кризите трябва да ни учат. Всяка криза трябва да ни кара да ставаме по-добри, да ни допускаме грешки на ниво съюз и на държава членка, които сме допускали в миналото. Но ние не можем да си позволим да се учим само от кризите. Ние трябва да следваме целите си или мечите си, както би казал някой. Изключително интересен конкретен въпрос за social pure. Той е навремен. В крайна сметка, човешки капитал, безработица, заетост, демография са въпроси, които вълнуват абсолютно всички. И е напълно логично темата ESF, темата социален фонд, мерки в сферата на мерки в социалната сфера да бъде вадена на преден план. Да, информирани сме, наблюдаваме тези сигнали, опити, така да кажем, за сепаратизъм в социалната сфера. Първо, аз твърдя, че средствата, които се отделят от е, Европейския социален фонд, от ИСФ, не са единствените, които имат социален ефект. Една голяма част от ИРДФ инвестициите също имат пряк социален ефект, също и тези от Кохизионния фонд. И на второ място, далеч по-ключов аргумент. На нас ни трябват интегрирани политики. Ние не може да делим проблемите по фондове. Този проблем може да бъде решен с Кохизионния фонд, този проблем може да бъде решен с Европейския фонд за регионално развитие, този е социалния фонд. Това е сериозно. Проблемите са такива, каквито са. Те са интегрални. И ние трябва да ги атакуваме с всички инструменти, които имаме, когато е необходимо, включително и едновременно. Понеже аз съм бил на на абсолютно всички нива. Не знам понякога какво предизвикателство е. И на национално ниво да бъдат скроени така инструментите, че едновременно да могат да атакуват един проблем и половината от част от финансирането да бъде осигурено от един фонд предвид правилата за допустимост, друга част да бъде осигурено от друг фонд. За нас приоритет трябва да е интеграцията. Проблемите не се интересуват от съществуващите фондове и не се адаптират по тях. Обратното. И трябва да гоним и целите, и проблемите с интегрален подход. Така че за мен, знам, че по време на председателство ние нямаме специални права, имаме само специални отговорности, но казвам, че за мен всички мерки в социалната сфера, включително тези финансирани от Европейския социален фонд, трябва да останат интегрална част от кохезионната политика. С оговорката, разбира се, че те са една от основните елементи в нея. Да, и аз считам, че предвид въпроса свързан с технологията на оцеляването на кохезионната политика, оцеляването на политиката не бива да ни е цел. Това е ниска цел. Ние трябва да я правим по-добра. Трябва да я правим по- по-съвършена. И да, безспорно, това е политика, която е базирана на солидарност. Това е факт. Но това не е благотворителност. Затова никой от кохизионните държави не трябва да използва аргумента ние сме нова държава членка, ние сме по-бедни, вие сте длъжни заради ценности да ни помогнете. Не, че и този аргумент е абсолютно забранен. Но практиката е показала, че инвестициите, следвайки един стандарт, следвайки една логика, направени по добър начин, има шанс да направят всички по-богати. Всички. Считаме, че кохезионната политика трябва да покрива всички региони в Европа. Нека не забравяме, че това не е политика само за периферните райони, за по-бедните или те, които имат нужда от ускорено сближаване. В крайна сметка, кохезионната политика следва ни по-високи цели, свързани и с развитие на иновациите, и с акцент върху, върху знанието, и с акцент върху социалното включване, и с акцент в образованието, които са типични включително и за най-богати региони и страни в Съюза. В крайна сметка, понеже имаше тема и за Urban Agenda, за градския, за градския дневен ред. Да, примерно един град като Франкфурт, например, Лондон преди, преди Брексит, Брексит още не се е случил. Това са едни от най-богатите места на света. Но имаме ли гаранция, че в тези места не живеят хора, които също са маргинализирани, които имат нужда от специфична помощ? Освен това, как да убедим нашите граждани, че кохезионната политика е добра, когато тя се прилага сепаративно само в някои държави? Не. Това трябва, като обща европейска политика трябва да бъде прилагана навсякъде. Най-малкото като демонстрация. Като педагогическо упражнение да могат всички да знаят и да виждат как работи. Относно гъвкавостта. Много хубав въпрос. Най-малкото предвид това, което казах преди малко, че ние планираме мерките в един цикъл и разходваме в рамките на друг цикъл, понякога противоположни, ние трябва да бъдем достатъчно гъвкави. Само, че гъвкавостта има, на граници. Бидейки достатъчно гъвкави, разходвайки пари за тази и за онази криза или за ново или още по-ново предизвикателство, има опасност да загубим изначалната цел на кохизионната политика. Да повторя, най-малко на вас трябва да го обяснявам, но тя исторически възниква да изчиства част от дисбалансите на общия пазар. Да сближава, да свързва, да пази околната среда. Безспорно трябва да реагираме на новите кризи. Само да не се случи така увлечени в кризата, да забравим, че имаме проблеми, които не са решими за година или две, отнемат десетилетия без малко да пропусна. Много хубав въпрос. Като говорим за революция, аз споменах, че съм винаги крайно внимателен, използвайки такива термини. В опростяването. Какво може да се направи? Имаме ли конкретни предложения? Разбира се. Нито едно от тях не е учебникарско, всички са извадени от, всички са извадени от опит. Първо, пълна електронизация. Нещо, което сме направили. Хубавото на пълната електронизация не е изчезването на хартията. Това разбира се е хубаво. Хубавото е, че нещата стават бързо. Всяко действие или бездействие е проследимо в реално време. Това означава пълен достъп. Това означава пълен, пълен контрол. После имаме вече утвърдени технологии, като типизирани, стандартизирани разходи, които трябва да бъдат развити, наложени масово, навсякъде където е възможно, и на трето място, според мен, неща, които пак казвам, че са базирани на националния ни опит, не виждам защо на европейско ниво да гоним по-амбициозни цели. Защо, примерно, да няма стандартизирана документация за обществени поръчки? По типове. Water sector, railway sector, road sector, construction, supply, services. Всички типове обществени поръчки с стандартизирана документация. Това би намалило и грешката. Това би намалило креативността. В лошия смисъл на думата. Защото тя креативността има и добър, добро измерение. Бъдещето на младите хора. Сега тук очакването е вероятно да отговоря с клише. Или най-малкото да повторя проблеми, които са ни известни. Младежка безработица. Проблем сериозен в особено в някои от държавите членки. Макар че ако трябва да бъдем до край откровени, коментирайки младежката безработица, ние дължим един много по-точен анализ на какво се дължи тя на предлагането на пазара на труда или на други социални и поведенчески предизвикателства. Аз твърдя, че и на двете. Според най-добрият начин за идентифициране, за формулиране на проблемите на моите хора е въвличането им в процеса. И аз съм много подозрителен, когато една група говори за проблемите на друга, без да я въвлича. Спомен, колкото по-млади хора въвлечени в процеса, толкова повече гаранции, че знаем какво правим по отношение на бъдещето на младите хора. Да, безспорно трябва да продължат усилията и за мислене, и за планиране, и за включително и разходване на средства в режима на макрорегионални стратегии. Той подход би ни бил полезен, когато коментираме и Западните Балкани. В крайна сметка те са, поне част от страните са, част от Дунавския регион, участват в Дунавската стратегия, което е едно добро, едно добро начало. И в другите райони, обхванати от макрорегионалните стратегии. И там съм убеден, че благодарение на това е натрупан опит и е сменена и усещанията, менталността, създаден дори и капацитет. Службата за структурни реформи. Изобщо и конкретно по повод е, предложенията за промени в общия регламент, говоря за 13, 1303. Както знаете, идеята предизвика различни коментари. Аз бих могъл да отговоря, измъквайки се, да ви кажа, че нашата цел е да постигнем консенсус и да избегна конкретен отговор на въпроса. Обаче няма да го направя, ще ви споделя мнение. Имаме ли нужда от еднакъв темп на реформите във всички части на Европа? Безспорно имаме. Безспорно имаме. Как да говорим за кохезия и за конвергенция, когато различните системи в различните държави членки са на различно ниво? Едни са по-модерни, по-авангардни, по-реформирани, а други не са. Това не е справедливо. Тук въпросът е следния. Кое е в дефицит? ноу-хауто. Как и какво да променим? И или смелостта и обществената подкрепа да го направим. Аз твърдя, че и двете са предизвикателства. Безспорно имаме нужда, когато говорим за реформи, гаранция, че дизайна, кройката на реформата, посоката е направена по най-добрия начин. И сме се получили от най-добрите. В същото време за мен голямото предизвикателство остава политическата смелост, решимост да бъде направена реформата. Защото в крайна сметка те добрите практики не са тайна. Те се знаят. Дори да бъдат адаптирани спрямо националните специфики, в крайна сметка, когато говорим за здравопазване, когато говорим за образование, когато говорим за публични администрации, когато говорим за пазар на труда и за економическо социално управление, всички в общи линии, местни, локални, регионални политици знаят какво трябва да бъде направено. За мен един от големите проблеми е обществената подкрепа и политическата смелост. Измама и корупция в системата. Надявам се, никой не е прочел призива ми към радикално упростяване на правилата, като опит да, да смачкаме темата с измамите. Нулева толерантност към, към измамите. Само, че електролизирането на процесите и на база на моя опит позволява пълен, тотален контрол в реално време. Едното не противоречи на другото. Умният контрол за мен е, за мен е решението. Опитвайки се хем да бъда прецизен, хем да влезе в е, времето нова стратегия за индустриализация на Европа. Да, отчитайки две неща. Първо, на нас не е необходима индустрия в много по-висока добавена стоеност. В този е смисъл ключово важни са инвестициите в ноу-хау, в иновации, в е, образование. Второ, когато говорим за ролята ли на глобален играч, трябва да се даде сметка какви са ограниченията на конкурентоспособността на европейската индустрия спрямо останалите райони. Те са няколко. Едното е цената на труда, която сравнено с Азия е доста по-висока. Другото е цената на енергийните ресурси, които сравнено примерно с Съединените щати е доста по-висока. И говорейки за един мащабен план за, де... за индустриализация, за индустриализация трябва да адресираме и двете теми, особено втората. Защото аз не бих поставил като тема да се борим с високата цена на труда. Напротив, нека да остане висока. Нека да остане висока при едни индустрии базирани на по-висока добавена стойност, това, това не е проблем. Но цената на енергийните ресурси е тема. И тук мисля, че има какво да се, какво да се направи. Темата за приходната част на, на бюджета изобщо е безкрайна. Чисто математически или по-скоро аритметически, след Брексит ние имаме ограничен брой опции. Или по-малък бюджет на база редуцираната вноска на, на Великобритания, или по-големи по-големи вноски или комбинация, комбинация от двете. Плюс безкрайната тема, около която добре знаете каква е геометрията на противоречие, свързана с собствените източници на, източници на финансиране. Само ще си позволя съвсем кратко да повторя. И бюджет, и разговора за кохезионната политика е индикатор колко вярваме в, колко вярваме в Европа. Между прочим, разговорите около Брексит до момента са фокусирани върху финансовите последици, което разбира се е тема от техническа гледна точка, разбира се, тема и политически измерения. За мен много по-съществената тема са бъдещите отношения между Съюзът и Обединеното кралство по повод достъпа му до общия пазар. Това е голямата тема, която ще има най-големи економически последици. Много по-големи последици от вноската в бюджета на Обединеното кралство. И Колкото до мен, аз бих се опитал да префокусирам приоритетността на следенето на, на проблемите именно върху, върху тези разговори и преговори. Единствената причина, може би да не се разгърна с деталността, с която исках, е ограниченото време, с което разполагаме. се надяваме, че това не е последната ни среща. Ще им позволите и друг път да, да отговоря по-детайлно и да допълня всички хубави въпроси, които ми зададохте. Much, Благодаря ви, господин министр. Убедена съм, че това не е последната ни среща по време на организираните от българското председателство прояви ще се срещаме. Аз приемам поканата от името на Комисията за регионално развитие по всички, за всички тези прояви. Благодаря ви за участието, благодаря ви за интересните разисквания. Ще имаме шанс да продължим разговорите и ви пожелавам големи успехи на българското председателство. Сега продължаваме с следващата точка от дневния ред. Доклада по инициатива на групата на зелените, кохизионната политика и кръговата економика. Кръговата економика е един елемент от политиката едно понятие, което се противопоставя на линейния модел – произвеждаш, потребяваш, обезвреждаш. Тук по-скоро имаме един кръгов модел, който отчита в много по-голяма степен опазването на околната среда и целесообразното използване на природните ресурси. Кохезионната политика е ключов инструмент за реализиране на кръговата економика в Европа. Днес имаме шанс за обмен на мнения с нашия докладчик господин Давор Шкърлец. Давам думата на господин Шкърлец, но моля колегите, които напускат залата, да бъдат по-тихи. Okay, it is better now. Е, сега вече е по-добре. Господин Шкърлец, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да продължа на хърватски. Подготвила съм своето изказване. То не е толкова дълго, като отправна точка за дискусията ни. Колеги. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, да вам представим своя размишления. Благодаря, че ми дават възможност да споделя своите идеи в връзка с темата. Кръговата економика е една от най-важните европейски публични политики, които комисията представи в своя мандат. Европейският структурен фонд е една от важните теми, ако искаме да постигнем амбициозните си цели. Затова смятам, че този доклад е навременен за да може своевременно нашата комисия да анализира досегашните резултати от кохезионната политика и да се занимае с новите модели над кръговата економика, подкрепяйки ги. Докладът също така е навременен, защото в него могат да се отправят важни препоръки за бъдещи програмни периоди. Кръговата економика и кохезионната политика следват една и съща логика. Политиката има най-много успехи, когато се реализира на практика в, по места в регионите. Кръговата економика е реакция на изчерпания модел на линейната економика, който господстваше до сега. Полека-лека Европейският съюз осъзнава все повече, че изкопаемите горива са ограничени и в един момент ще свършат. За това трябва да помислим как да как да предизвикаме обрат в тези наши традиционни начини на действие. Сегашните модели в Европейския съюз струват 7,3 трилиона евро, т.е през 2014 до 2020 година ще трябва да се реализират много сериозни економии, т.е. кохезионната политика да се присъедини към принципа на кръговата економика. Трябва да осъзнаем възможността на, на, на кръговата економика, която е съсредоточена върху устойчиво развитие, върху а, рециклиране на суровини и така нататък, за да се отстранят негативните последици от досегашните развития. В цяла Европа се е, реализират различни проекти на базата на споделената економика, на цифровите технологии или използването на възобновяеми източници такива проекти променят нашите общини и градове и ни показват възможностите, които стоят пред нас. Също като кохезионната политика и кръговата економика не е просто политика на инфраструктурите или строителна политика, а всъщност по същество това е социална политика, сближаваща хората. Политика на солидарност. Именно в моя доклад се разглеждат възможностите за а, постигане на тези цели в нови, новия вид економика. Но трябва да насочим най-вече вниманието си върху малките или средни предприятия, които са най-добре запознати с проблемите на местните пазари и заедно с Европейския съюз могат да предизвикат истински обрат, а и в тях се крие потенциала за промяната и за въвеждането на положителни практики. Трябва да заложим на местните ценности, да подкрепяме местния бизнес и да насърчаваме производството на възобновяеми или е, е стоки или стоки, които могат да се рециклират. Е, също така трябва да се съсредоточим върху добиваните на място неща, а, суровини местното самоуправление може да ни подкрепи в, по пътя за тази цел. 14% от европейските от европейското потребление се базира на обществени поручки. така че тук можем да изиграем важна роля. Също така трябва да помислим за подобряване на начина по който подкрепяме местните общини. Морски отпадъци или разхищение на хранителни продукти. Това са все проблеми, които могат да се решат на място чрез трансгранично а, сътрудничество. Освен това, в доклада ми се съсредоточавам преди всичко върху управлението на отпадъците. Това е огромно предизвикателство за регионите и местните органи. Чрез повече информиране комисията може да повлияе на националните органи по-добре, да ги информира за съществуващите проекти. Само 6% от инвестициите за сега са насочени към управлението на отпадъците и те идват от структурните фондове. Ако се вгледаме в числата и отделните държави членки, то ще установим, че трябва още много повече, трябва да се положат много повече усилия и да се прояви много по-голяма амбиция. Не трябва да се съсредоточим съсредоточаваме само върху сметищата за изгаряне на отпадъци и инсталациите за изгаряне на отпадъците, а трябва да отделим повече внимание на разделното събиране и на рециклирането. По този начин ще създадем и нови работни места по места. В тази връзка ми е много приятно, че комисиите ИТРЕ и ЕНВИ ще участват в писането на нашия доклад. С нетърпение очаквам да започна работа с колегите. E, hvala za besedo, hvala kolego Davorju za izhodišča in želim obilo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 Toliko za uvod. Z veseljem se bom tudi v nadaljevanju z amandmaji in pa pri sestavljanju poročila vključil v to delo. Thank you very much. Ms. Malkova, the shadow rapporteur, the floor is yours. Ďakujem pekne za slovo. Благодаря за думата. Като като помислим а, за това, което говори статистиката по отношение на кръговата економика, няма да останем доволни ни, последствията за здравето на хората, за околната среда от продължаването на линярната економика ще бъдат пагубни. Трябва да се съсредоточим върху кръговата економика. Миналата седмица комисията представи редица мерки именно по посока на а, кръговата економика в рамките на плана за действие мерки, които бяха прияти още в плана за действие през 2015 година. Сега е важно държавите членки да се споразумеят и да приложат на практика плана за действие. Нашата политическа група СИД прие позиция за плана за действие за 2015 година, което улеснява работата ми, защото мога да представ... представлявам и позицията на социалистите и демократите. Все още нямаме писмено становище от докладчика, чухме обаче устните му изявления, така че още от сега мога да кажа, че СИД смятат за важно финансовите средства по линия на Хоризонт 2020 да се инвестират за екологични иновации, за подкрепа на научната и развойната дейност, за повече рециклиране и за подкрепа на производителите, които трябва да бъдат стимулирани да изпълняват разпоредбите по отношение на рециклирането. Тук трябва да привлечем към участие и местните органи. По този начин в рамките на кръговата економика ще се увеличи и броят на работните места. Като говоря за рециклиране, не говоря само за пластмаса или домакински отпадъци или стъкла. Не, мисля, че става въпрос, е, е, става въпрос за текстил, за мебели, за строителни материали и прочие. Не бива да забравяме и потребителите. Именно потребителите играят решаваща роля в кръговата економика. Те трябва да бъдат подобаващо информирани и просветени още от училищна възраст. Тук ще ни трябва и подкрепата на неправителствените организации на един следващ етап ще би трябвало да окажем натиск върху държавите членки, така че кръговата економика да стане задължителна в тях. Има достатъчно добри примери в Европейския съюз. Има държави членки, които произвеждат само 250 кг отпадъци на човек защо в някои държави членки обаче количеството е тройно, питаме се ние. И накрая не бива да забравяме заетите в кръговата економика. Защото в съответните сектори а, работят хора, които в момента са изложени на по-сериозен здравословен риск. Благодаря. Благодаря. Не виждам госпожа Томашич, за това от името на Алде. Групата на Алде винаги е била за комплексен преход към кръговата економика. Това има особено значение за устойчивото развитие на европейската економика и конкурентно способността, както и за развитието на регионално и местно равнище. Ние не бива да бъдем общество, което разхищава. Ние трябва да бъдем отговорни, да рециклираме в полезни ресурси. Е начин да създадем нови работни места, нови възможности за растеж. Това изисква смелост, реални действия, но ние трябва да бъдем достатъчно амбициозни, за да намерим онези предизвикателства и възможности, които ще ни позволят да изградим кръговата економика и да реализираме кохезионната политика, разбира се. Аз лично а, бих а, добавил, че има огромни възможности в биоекономиката – смесеното предприятие на биооснова, както сме говорили и в а, други парламентарни комисии, е, е принос към кръговата економика. Благодаря. Благодаря. Госпожа Томашич успя да дойде почти на време. Давам ви думата като на докладчик в сянка по кръговата економика. I'm very sorry first because I had to go to a... Uh, uh, Много се извинявам. трябваше да отида в комисията по риболов, но ще говоря на харватски. Благодаря ви. сегашния начин на използване на ресурсите не води до устойчивост. Необходими са ни повече ресурси, отколкото нашата планета може да ни даде в дългосрочен план. Предвижда се, че до 2015 година средната, потребителите от средната класа ще, броят им ще нарасне тройно. На нашият модел на живот изисква все повече ресурси което има своята цена. Погледнете само пластмасите, които най-накрая се оказват в нашите океани и морета, което застрашава живота в тях, в крайна сметка и хората. В Харватия и други средиземноморски страни могат да се видят ужасяващи картини. Тонове отпадъци покриват и бреговете на Далмация вече. Количествата отпадъци а, а, са невиждани. До сега не е имало толкова много. Човек осъзнава опасността, когато, тя, а, когато ножа опре до кокала но междувременно говорим за опасност, която е чисто и просто последица от лошото управление на пластмасите пластмасата се разгражда до микропластмаси и се превръща в заплаха. В момента мотото е а, е, произведи, използвай и изхвърли това мото не може да действа повече. Необходими са ни начини на производства, които априори са устойчиви. В рамките на кръговата економика е важно да се възприемат най-новите технологии. За целта обаче политиците трябва да са запознати с тези резултати на технологичното развитие, за да очертават устойчива политика. Тук обръщам внимание и на един доклад на Европейската агенция по околната среда за кръговата економика. Там се говори за това как да се реализират новите производствени тенденции, които могат да улеснят живота на човека и да подобрят управлението на отпадъците, така че то да стане устойчиво. Ето, давам за пример мобилните телефони или 3D принтерите. Те също могат да се превърнат в част от кръговата економика. Все пак този преход не може да се направи спонтанно. За целта са необходими силни економически и частни структури, които да бъдат гръбнака на бъдещето. Обществото и бизнесът също трябва да бъдат активизирани, за да подкрепят иновативните тенденции в развитието за европейските страни новите правила на кръговата економика представляват огромно предизвикателство, но без това не може да се мине. За това ни е необходима добре обмислена политика и, и, и, и, и стандарти, които са приложими на практика. За целта са необходими съответните инструменти, включително и такива, които да стимулират рециклирането. същевременно инструменти, които да намаляват използването на еднократни продукти. Äh, Благодаря, госпожо э, председател. Колегата Пападомолос в момента гласува в друга комисия и за това с най-голямо удоволствие э, ще го заместя. Да, точно така. Кохезионната политика е ключ към осъществяване на кръговата економика например, чрез насърчаване на иновациите, конкурентоспособността на МСП, ефективното използване на, на, на, на ресурсите и нисковъглеродното и насърчаване на нисковъглеродното производство. От името на моята политическа група искам да подчертая, че става въпрос за една връзка, взаимовръзка, а именно бързото, бързата, необходимостта от борба с бързо влушаващи се, влушаващите се условия в околната страна, среда. Това от една страна, но много е важно също така да се намалят социалните неравенства, което също е една от важните цели на кохезионната политика. Това става по пътя на иновациите, създаването на нова заетост, подкрепяне на младите предприемачи и на стартиране стартиращите малки и средни предприятия в региони. Преходът към кръгова економика – предлага решаващи възможности за постигане на целите на устойчивото развитие и на Парижкото споразумение за климата. Стратегията в областта на кръговата економика може да намали а, отрицателното въздействие върху климата. Знаете, че 77% от а, парниковите газове в света са свързани с управлението на различни материали. Това го потвърдих изразиха разли... повечето оратори и самия докладчик. За това е важно страните, които играят, които могат да играят важна роля в водеща роля по отношение на кръговата економика, да се провежда и кохезионна политика с съответните финансови средства. И действително много съм благодарна, че докладчикът обърна внимание за това, на това, че местното ниво е решаващото ниво. Нивото, което ще допринесе най-вече за реализирането на целите. Разбира се, че трябва да се а, подобри участието на частни и публични инвестиции за създаването на нови така наречени зелени работни места. Всичко това е и част от темите, които повдигна докладчикът. Ние смятаме, че е важно да обърнем внимание на комисията върху това, че темата занимава не само нашата комисия, не само регионалната политика, а и промишлената политика, а е свързана и с промишлената политика и други а, специализирани политики. И в края смятам, че е чудесно да се насърчава кръговата економика. Освен това, тя се вмества много добре в новата стратегия на комисията по отношение на пластмасите, но тук искаме да подчертаем още веднъж, че при, всич... при... при всичките ни дискусии, ако искаме да напреднем по отношение на рециклирането, не бива да забравяме, че всъщност става дума най-вече за избягване на, произве... на произвеждането на отпадъци. Мисля, че комисията има още какво да направи по този въпрос. Благодаря. Госпожа Дамато има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата, с когото работим чудесно. Що се отнася до кръговата економика, това фактически е нов начин на стопанска дейност. В 2015 година комисията прие пакет мерки за кръговата економика, която да подпомогне предприятията и потребителите в Европа да пристъпят към по-кръгова економика по устойчив начин с използване на всички економически, екологични предимства от това. Около 4 мили... 5 милиарда са предвидени за постигането на тази цел в предвидената рамка. Тези фондове трябва да се използват по различни оперативни програми в държавите членки. Трябва да се проведат и преговорите след 2020 година. Важна е синергията на програмите и проектите по рамковата програма Хоризонт 2020 година. Резултатите са инвестиции в кръговата економика на национално равнище. През 2017 година комисията а, ни представи а, свой а, доклад по собствена инициатива с а, план и с а, предложение за фуражите, отпадъците, продажбите а, онлайн и а, някои други а, важни предложения, които са свързани с пакета за отпадъците. Така можем да стигнем до видими резултати в държавите членки. През декември 2017 година парламентът и съветът договориха споразумение по пакета за отпадъците. В компромиса държавите членки искаха редица промени по отношение на отпадъците, е, най-вече категорията на битовите отпадъци, които също трябва да влязат в кръглата економика. Около 10% от генерираните в нашата е, промишленост е, само се използват. Време да се върви напред движение. Пет звезди настоява за повече смелост. най-лош е, е резултата е, за, по отношение на изхвърлянето е, на отпадъците, които така и не се обезвреждат и оползотворяват отново. До 2035 година трябва да си поставим амбициозните цели за повторна употреба на рециклирани отпадъци. По такъв начин ще се създадат нови работни места – Хранителните отпадъци. Според Европейската комисия всяка година се а, е, изхвърлят а, е, 88 милиона тона хранителни отпадъци. Това е а, е, недопустимо. Над 100 милиарда евро по този начин а, се а, разхищават а могат да се економисат 14 милиарда само от по-доброто освояване на хранителните отпадъци. 30% до 2030 година предлагаме ние. Но а, тези цели не са задължителни. А, държавите членки а, имат а, свободата да приемат каквото искат, но политиката трябва да бъде много по-амбициозна с а, а, реални субекти, които са носители на новото на всички равнища. Целите и задачите трябва да са по-амбициозни и също като цяло ни трябва реално въздействие, за да се постигне устойчива економика. Ние носим отговорност пред бъдещите поколения. И за това по този компромис трябва да подходим много отговорно. В нашата комисия трябва да започнем работа е, по предложения за периода след 2020 година. По този конкретен период, например, бихме могли да е, обърнем е, по-голямо внимание на средствата, които се отделят за оползотворяване на отпадъците, но на този въпрос ще обсъдим с докладчиците в сянка. Благодаря. Още двама оратори се записали. Да, още двама. Господин Ропе, имате думата. Ačiū, gerbėme pirmininkė, gerbėmi kolegos. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че мненията ни съвпадат по този въпрос. Време е да си поставяме по-амбициозни цели. Надявам се, че свършената до сега работа ще послужи за добра основа и ще даде плодове, така да се каже. щом като сме поели ангажимент да намалим потреблението на изкопаеми горива в Европа, трябва да се споразумеем и за определени срокове за преход към кръгова економика. Много се зарадвах да прочета в медиите че, например, литовските а, железопътна агенция преминава към така, наречения, така наречената зелена енергия. Тоест, а, железопътната инфраструктура в Литва е напълно позеленяла, така да се каже. Защо да не а, се амбицираме и да поемем такива ангажименти за цяла Европа, за всички ЖП инфраструктури в Европа. Защо да не се ангажираме осветлението в уличното осветление в градовете и селата да се захранва с зелена енергия? Бизнесът също ще почувства ползата от такива ангажименти и ще бъде готов да инвестира повече за тяхното изпълнение. Освен това не е важно альтернативната енергия да се изкупува на по-висока цена, а и да има сигурност, че ще бъде изкупена, за да може и производителите да бъдат сигурни. Сега е времето да се споразумеем за конкретни срокове. Er eh, Госпожо председател, много се радвам, че се радвам на толкова широка подкрепа. Искам да попитам и за един друг доклад, който ще се гласува според мен през февруари или март. Там става въпрос за регионалната политика в връзка с споразумението от Париж. На заседанието на докладчиците в Сянка миналата седмица ми направи впечатление, че договореностите от Париж се спазват в Европа регионите и градовете. Това, което е записано в този доклад, може би трябва да се възприеме и в доклада, за който днес говорим. Доклада мисля, че, докладчик мисля, че е колега от СИД. Много съм горд да чуя, че 505,2 милиарда от Кохезионния фонд ще отидат за управление на отпадъците, за по-добро управление на отпадъците. Така че сме свидетели на едно положително развитие. Има доста добри резултати, значи е възможно. През 2016 година бях в Братислава, това е зелената столица на Европа. И трябва да ви кажа, че без голямо обременяване на гражданите могат да се използват нови технологии и да се постигне огромен напредък. Така че ми се ще този оптимизъм да намери израз и в текста на доклада. И накрая още една бележка. Прави ми впечатление, че е възможно да се постигнат много неща. Комисията говори за нов регламент, за а, пластмасите и така нататък. Но самите граждани не знаят какво, намира, какво могат да намерят на пазара. Те не са добре информирани по плажовете нашите деца си играят в пясъка и, и и, и, и, и боравят с разни пластмаси. Има обаче и такива пластмасови лопатки за нашите деца, които са 100% разградими. А хората не знаят, че ги има на пазара. Говоря за такива неща. Говоря и за производство, за, за, за химическата промишленост, която а, непрекъснато продължава да бълва пластмасови изделия. Просто трябва да въвлечем гражданите. Това беше последния оратор от нашата комисия. Имате думата, госпожа Милгенова от комисията. Благодаря, госпожа председател. Наистина много положително да чуем всички тези становища за кръговата економика и за нейното значение за нашата економика и за устойчивия ни преход в Генералната дирекция по регионално развитие ние подкрепяме това, защото кохезионната политика вече работи много в сферата на кръговата економика. Когато беше предложен а, терминът кръгова економика. Нашия документ вече беше е, излязъл, но ние имаме управление на отпадъци, подкрепа на предприятията. Всичко това фигурира и е, това, което правим ние. А, е, подкрепяме управлението на отпадъците в продължение на десетилетия. Много беше направено. Разбира се, има а, голям потенциал за по-нататъчно развитие. Искам да посоча два аспекта. Едното, единият е инвестициите, които се правят за управление на отпадъците, повече от 5 милиарда се предвижда за това. Подобно на предишния период, обаче, това, което виждаме, че има промяна а, по посока на предотвратяване не само на твърдата инфраструктура, а и на механизмите за а, сортиране на отпадъците и се преминава към а, това да се, помага, да се помага на хората на мястото, където те изхвърлят отпадъците. Разбира се, все още е необходима инфраструктура, различни планове за инфраструктурата на по-малко развитите райони. Беше, бяха споменати депата за отпадъци. Новото е условността екс анте, връзката с плановете за управление на отпадъци, което е предизвикателство. Връзката обаче работеше, е, сработи е, и е, се постигнаха резултати в рециклирането, повторното използване, тук нещата се развиват много положително. Ние съгласуваме нашите инвестиции също така с европейското законодателство по въпроси. Това, което също правим, е, че виждаме подкрепа за трансграничното и микро и макроекономичното сътрудничество. Кръгвата економика е важна в много сфери, в които ние работим. Това, което аз исках да подчертая обаче е подкрепата, която даваме на иновациите. Всички говорихте, е, всички сте чували за интелигентната специализация много пъти. Това е на дъното на процеса. Имаме 4,5 милиона за това ресурсоефективността беше избрана от регионите в подход отдолу нагоре, макар че не се говори с термина кръгва економика. Това е много важен елемент на тяхната политика. Беше спомената биоекономиката. Това е нещо, което също така влиза в контекста на интелигентната специализация. И това е възможност за Европа. Е, е, Китай вече не иска да да внася европейски пластмасови материали, така че може би това е една възможност да се използват иновациите и а, да се използват пластмаси, които могат да се разграждат. И в заключение споменах вече, че вече има много значителен принос. Трябва да видим как това се превръща в преход на нашите економики и как продължава това в целия този период. Може би в бъдещите периоди. Просто исках само да подчертая, че кръговата економика е изключително важна за нашата политика, важна е за всичките ни региони, именно за това е важна и за нашата политика. Председателката, благодаря. Господин Шкърлец, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря на всички колеги за изказванията и за приноса към днешната дискусия. Искам да подчертая следното. Ясно е, че кръговата економика и кохезионната политика са и трябва да бъдат тясно свързани. Това, което не споменахме обаче е демографската политика. Има доста държави членки, които се ползват от кохезионната политика, но същевременно са застрашени, защото младите хора напускат селските региони или направо напускат страните си, тъй като за тях няма подходящи работни места в региона. В хода на дискусията стана ясно колко е важна специализацията, колко са важни и интелигентните специализации – и кои инструменти са ни нужни, за да насърчаваме иновациите в е, екологията? Е, за целта трябва да се произвеждат стоки, които са многократно употребяеми. Стана ясно, че и в е, обществените поръчки трябва да залегне принципът за кръговата економика за да можем да включим и публичния сектор, който да стане двигател на тази политика. Като започнем от местното ниво и стигнем до държавното ниво, разбира се, че и частният сектор е добре дошъл а, със своите инициативи. Международната организация по стандартизация представи пред няколко месеца а, модел за бизнес практика, при която се поема задължението да се практикува кръгова економика т.е. стандарти има не само в обичайните области, а и по отношение на кръговата економика. Така че и публичният, и е, частният сектор с е, помощта на Европейската агенция по околната среда вече може да започне да прилага отчасти кръговата економика. Благодаря на всички и се радвам, че ще работим заедно. Да, доколкото разбирам, вие възнамерявате през март да представите проекто доклада си тогава вероятно ще можем да гласуваме през май. Пожелавам ви успех в съвместната работа с докладчиците в Сянка. Следващата ни точка в дневния ред е нашето становище по процедурата за освобождаване от отговорност за 2016 година, общ бюджет на Европейския съюз, комисия. Комисията по бюджетен контрол, КОНТ, е, в момента подготвя своя доклад е, за освобождаване от отговорност на Комисията за изпълнението на бюджета за 2016 година. Нашата е, комисия изготвя становище, по което аз съм докладчик, ще представя моето проекто становище, което се насочва главно към намаляването на очакваното равнище на грешки в нашия ресор, основните източници на оставащите грешки и предизвикателствата, свързани с изпълнението на бюджета през текущия програмен период. За да влезем в графика на водещата комисия, трябва да гласуваме нашето становище на нашето февруарско заседание. Днес ще представя установището и очакваме предложения за изменения на проектостановището до 12 часа на обяд на 30 януари. Това е следващата седмица. Сега позволете ми да мина на български. Поредна година имам удоволствието да представя становището на комисията ни по процедурата за освобождаване от отговорност на бюджета на Европейската комисия.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 което доказва положителното като цяло въздействие на предприятите корективни действия от страна както на Европейската комисия, така и на страните членки. Освен това, за първи път за последните години Европейската сметна палата е изразила становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции. За съжаление обаче, както и през предходните години, държавите членки са разполагали с достатъчно информация, за да предотвратят или коригират значителен брой грешки, преди да поискат възстановяване на средствата и процентът грешки всъщност е можел да бъде намален под прага на съществения процент. Поради това в предложеното становище призоваваме страните членки да прилагат по-ефективно националните системи за управление и контрол, за да се избегне високото ниво на грешки. Предвид, че голяма част от грешките са в областта на държавната помощ, призоваваме Комисията да предприеме превантивни действия с цел подобряване на прилагането на правилата за държавна помощ в кохезионната политика. Изразяваме загриженост, че към периода на доклада на Сметната палата са определени само 77% от органите по програмите и настоятелно призоваваме държавите членки и Комисията да си сътрудничат тясно за завършване на този процес на определяне на управляващите органи. Становището изразява загриженост и по повод на забавянията в изпълнението на програмите за настоящия период – и факта, че през 2016 година общият размер на бюджетните задължения е достигнал 239 милиарда евро главно поради забавяния, като тази сума се очаква да нарасне до 2020 година. Преодоляването на това натрупване следва да бъде приоритет при планирането на следващата многогодишна финансова рамка. Приемаме за сведение стратегическия доклад за 2017 година относно изпълнението на структурните инвестиционни фондове, който подчертава, че от началото на периода на финансиране в реалната икономика на Европа са постъпили инвестиции от кохезионните фондове в размер на 278 милиарда евро. Тоест, въпреки забавянето, изпълнението на настоящите програми най-после е достигнало пълни обороти – доказвайки добавената стойност на инвестициите по линия на политиката на сближаване за всички региони в Европа. Становището отбелязва, че средното ниво на освояване на финансовите инструменти е само 75% към края на 2015 година, което показва, че потенциалът на тези инструменти не се използва пълноценно. Считаме, че промените в финансовия регламент, които трябва да влезат в сила през тази година, ще допринесат значително за опростяването, подобряването и оптимизирането на тяхното използване по време на текущия програмен период. В заключение призоваваме Европейската комисия да преразгледа в рамките на инициативата Бюджет ориентиран към резултати ефективността на използваните показатели и да подобри цялостната система за мониторинг и оценка на изпълнението за периода след 2020 година, като се стремим в още по-голяма степен към постигането на резултати и опростяване на изпълнението. Благодаря ви. Това беше текста на моето изказване. Всъщност, вие разполагате с този текст. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Вие на мястото на господин Дойч е, вземате думата. Да, ще говоря на унгарски. Е,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 че процентът на грешка намалява от година на година. Административната тежест обаче също трябва да бъде облегчена и което ще доведе до още по-голямо намаляване на грешката. Мисля, че трябва да си припомним, че сам по себе си фактът, че не е спазено дадено правило, не означава, измама, т.е. нередовно и незаконосъобразно провеждане на дадена мярка не означава задължително измама. За това наистина най-последна, последно място трябва да идва санкцията за мразяване или спиране на средствата. Освен това ви обръщам внимание, че държавите членки играят изключително важна роля по отношение на инвестициите и изграждането на капацитетите за тяхното освояване, така че е добре да обменяме помежду си най-добрите практики. Що се отнася до оптимизацията на финансовите инструменти, съм напълно съгласен с авторката на доклада. Смятам, че тези финансови инструменти могат да бъдат много полезни но трябва да се има предвид, че в регионалното развитие играят решаваща роля безвъзмезните помощи, безвъзмезното финансиране. Не всяка дейност носи печалба или не винаги печалбата е предвидимата. Господин Тамаш Дойч на базата на това, което ви казах, ще направи своите предложения за изменение. Благодаря. Следващия оратор в сянка господин Волан, не го виждам. Давам думата на госпожа Томашич в такъв случай. Благодаря. То, почти нямам какво да добавя. Защото в становището е казано всъщност всичко за положителните ефекти от резултатите. Благодаря. Сега продължаваме с госпожа Мишел. Мога да се присъединя, госпожо докладчик, защото наистина вашия проектотекст съдържа най-важните и необходими елементи, но смятам, че трябва да засегнем и проблема, по-задълбочено проблема за недостатъчното освояване. През 2017 година отново останаха милиарди евро неизползвани, които се върнаха в държавите членки Обсъждали сме вече този въпрос. Надявам се, че с променения финансов регламент ще намалее не само а, процента, квотата на грешката, а и ще се повиши усвояемостта. Същевременно смятам, че не бива да се прави извод, че това, че не се освояват достатъчна степен средствата, означава, че има по-малко потребности. Напротив, има толкова много проблеми, че не можем да си позволим такъв извод, особено в някои по-слабо развити страни там, където дялът на европейските средства в общите инвестиции е особено висок. Така че за такива страни би имало голям, би било голям удар, ако предвидените инвестиции не бъдат реализирани. Благодаря ви. Намираме се на правилен път и смятам, че ще стигнем до добър резултат. Благодаря, господин Шкърлец. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Колеги, съвсем накратко. становището е добре балансирано, повечето от важните теми са посочени и трябва да е, не отслабваме бдителността си е, в борбата срещу измамите и стремежа да намалим е, равнището на грешките. Е, трябва да работим и в сътрудничество с е, Прозрачност без граници и останалите заинтересовани организации. Благодаря. Благодаря, госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че съм съгласен с много голяма част от казаното от председателя по-конкретно за отбелязаното в годишния доклад на Сметната палата за 2016 година. Добре е, че има намаляване на равнището на грешките до 5,2 за 2017 година, но трябва да констатираме, че е, трябва да се стигне е, до определения таван от 2%, до това все още е, има е, много време. Е, кохезията си остава е, една област, в която е твърде високо равнищо на грешките. Затова трябва да работим по-добре. Комисията в е, е, своите отговори посочва е, мерките за опростяване, които ще доведат до минимизиране на грешките при отчитането на разходите. За това ние е, подкрепяме тази посока на работа в изпълнението на кохизионната е, политика. На тази фаза е ясно, че при опростени е, варианти бенефициентите и платците биха могли да намерят да намалят административната тежест и по-добре да се насочат към резултатите, най-вече тези, които са свързани с успешното реализиране на одобрените проекти. Имаме и някои проблеми, които искаме да споделим с загриженост. Е, през януари 2018 година, благодарение е, на е, приятите действия в много държави членки се виждат изразходвани средства, при които държавите членки и регионите не могат да намалят забавянията по изпълнението на редица оперативни програми. Мисля, че вече виждаме е, ефектите е, и за програмирането за периода 2014-2020 година. За това трябва да се обърне по-голямо внимание на програмирането. Забавянията, които видяхме още в периода 2007-2013 година, вече се кумулират. човешката грешка е факт, е, но тя може да бъде намалена при новите промени, които се предвиждат. През 2015 година бяха използвани само 65% от от средствата, които бяха на разположение по различни финансови инструменти, като например МСЕ. За това поради тези забавяния и удължаването на сроковете не можахме да използваме пълноценно всички средства, които са на разположение. И по двата инструмента има възобновяем характер на финансовите средства, но това не може да оправдае забавянията. Трябва да се подобри програмирането от съответните органи и мисля, че трябва да се обърне по-голямо внимание и да се прояви грижа към е, всички тези инструменти в периода след 2020 година. Благодаря. Благодаря, господин Волн. Готов ли сте вече да вземете думата? Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Съжалявам, че малко закъснях. Първо, искам да приветствам доклада. Колегите виждат от доклада, че общо грешките в бюджета е, е, е, е намалял. Е, и това е на е, нисходяща тенденция, за съжаление. Може би в прогнозите се фокусира вниманието повече върху годишните проценти. Понякога в бюджетния комитет говорим а, много повече за, за, за, за спазването на процедурите. Би трябвало да се отдалечим малко и да измерваме работата с поглед към бъдещето и да сме сигурни, че Европейските фондове, които се използват за различни продукти, произвеждат резултати, което ме довежда до следващото нещо, което искам да кажа. Когато разглеждаме правилата за следващата многогодишна финансова рамка, това е възможността да разгледаме нещата така че да сме сигурни, че бюджета на Европейския съюз наистина води до резултати. Аз непрекъснато говоря в тази комисия за опростяване на правилата. Може би да имаме един набор правила за всички случаи, за кохезията, това са нещата, електронна кохезия. Това е добре за регионите и за бенефициерите, но това е добро и за бюджетът на Европейския съюз, а и това ще намали процента на грешките също така. Аз подкрепям и е, мога да а, кажа с удоволствие, че доклада а, разглежда и грешките, и а, се фокусира върху бъдещето, какво трябва да се направи. Председателката благодаря. Други коментари? И тогава ще дам думата на представителя на представителката на Европейската комисия, госпожа Гуари. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да ви благодаря за много балансираното проекто становище по кохезионната политика – тук има подобрение в сравнение с предходните е, години. Под 5% е, за пръв път пада за този програмен период. Би трябвало да е, посочим и положителната тенденция на коригиращите действия от страна на комисията и от страна на държавите членки. Програмния период 2014-2020 година трябва да продължи с по-нататъчно намаляване на равнището на грешките а, при приемането на сертифицираните консолидирани отчети и остатъчна грешка под а, прак на същественост от 2%. Това ще бъде а, промяна в сравнение с предишния програмен период. Вече видяхме ефекта от новото изискване. При първия отчет, който получихме в февруари миналата година. Там отчетените грешки са далеч под 2%. Позволете ми сега да подчертая някои елементи, които предлагам на вашето внимание. Преди всичко, Една молба за промяна. В точка трета се отбелязва, че грешките в държавните помощи допринасят значително за общото равнище на грешките. Аз чета текста така, както сте го представили. Това не е съвсем точно, защото за първ път тази година Сметната палата докладва някои грешки, свързани с правилата за държавната помощ, но те не са количествено определени, т.е. не може да се каже какво е въздействието на държавната помощ върху равнището на грешките за тази година. Имаме обществените поръчки и след това недопустими разходи на бенефициерите. Това е важна промяна в сравнение с предходните години, в които държавната помощ и обществените поръчки през 2014 година бяха основен източник на грешки. Вие при, призовавате комисията да предприеме корективни действия. Тук аз бих е, е, ви припомнила плана за действие на е, комисията, който беше прият и който се изпълнява след неговото обсъждане миналата година. Сега за забавянията в изпълнението на текущата програма и определянето на органите, процентът на определените органи е 87%. Това обхваща 98% от разпределените средства, т.е. определянето на органа вече не е проблем. подбора на проекти по места е 44%, което трябва да се е, превърне на свой ред в е, заявки за плащания. Що се отнася до финансовите инструменти, бих добавила, че 75% посочени е, в доклада на Сметната палата междувременно са стигнали до 93% според а, доклада на комисията към 1 октомври. И тъй като това беше крайният а, срок, това фактически е реалния процент при приключване на работата. Бих добавила, че плащанията за а, текущия програмен е, период също би трябвало да доведат до намаляване на риска от недоизползване на наличните средства. Що се отнася до резултатите, също наблюдаваме изместно подобряване през текущия програмен период, защото сега имаме комплексна система за а, показатели на резултатите в програмния период и знаете, че продължаваме да работим по укрепване на тези елементи в бъдеще. Благодаря ви за това, че сте взели е, предвид и е, е, становищата, които ние даваме. Благодаря ви, благодаря ви за коментарите, благодаря ви за аргументите и допълнителната информация от Европейската комисия. Очаквам вашите изменения. Ще се опитам да отразя част от тях в текста макар и да не съм съвсем съгласна, примерно за определянето на органите. Ние говорим за 2016 година и 2016 година имаше проблем с определянето на органите. Говорим за един и същи период. Вие ми посочвате следващ, но ние имам предвид парламента и комисията, работим в една посок. За 2016 година проблема съществуваше. Благодаря ви за предложенията, благодаря ви за изказването. Очаквам предложенията за изменения до 12 часа на 30 януари вторник. Така ще имаме възможност да гласуваме по време на следващото ни заседание. Нали така? Добре. Благодаря ви. С това изчерпахме дневния ред за днешното ни заседание. Искам да ви припомня, че от 18 часа имаме коктейл, на който всички сте поканени. Председателя благодаря и на преводачите за днешния дълъг ден. Благодаря. Благодаря.